в Санкт-Петербург. Ние ще вземем участие и там ще продължим дискусиите по този въпрос. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо комисар. Получили са седем предложения за резолюции. Гласуването ще бъде след дебата. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. И това е Венецуела и по-конкретно случаят на Мария Лурде Сафюни. Първият оратор е госпожа Фиса Саексела. Благодаря, госпожо председател. Съдя Афюни освободи Елихио Каденьо, пребиваващ в, след, в следствения арест през февруари 2007 година. Сега, в момента, тя е в затвор с максимална сигурност при условия, които застрашават живота. И президента Туго Чавес поиска от главния прокурор да приложи в нейния случай максимално наказание и призова Националната асамблея да приеме нов закон за отежняване на присъдите при подобно поведение, който да влезе в сила със задна дата това не е изолиран случай. Той показва крайно авторитарните тенденции в тази страна, където медии се закриват, отчуждават се и конфискуват имоти, арестуват се политически опоненти и всичко това противоречи на върховенството на закона. Ние настояваме за незабавното освобождаване на госпожа Афюни. Госпожа Вебер, две минути и половина. Благодаря, госпожо председател. За пореден път говорим за положението в Венецуела. Не защото искаме, а защото трябва. Нещата не са се променили след последната ни резолюция. Тъкмо обратното, самата идея за върховенство на закона в момента изчезва и съдиите са подложени на огромен натиск. Това нарушава цяла палитра от правата на човека, от е, медийна свобода до частна собственост. Член 26 на Конституцията е ясен. Там се казва, че съдебната власт е независима и президентът е гарант за тази независимост. Независимо от това, все повече президентът Уго Чавес диктува чрез публични речи на съдиите как да взимат своите решения. Няколко съдии станаха жертва на това поведение. Някои са били отстранени от длъжност, други са напуснали страната. Случаят на госпожа Мария Лурдесев Юни е поредният случай на съдя, който е хвърлен в затвора след постановено от нея решение. Как може съдя, гледаш нейния случай, да бъде независим, след като президентът вместо да изчака резултатът от делото, публично нарича съдя Афюни бандит и иска максимално наказание. През последните 7 месеца госпожа Фюни е в затвор, в който затворът и е под опасност. Тя е тя пребивава там с затворници, осъдени от нея за престъпления, като убийство, трафик на наркотици, отвличане. Целта е тя да бъде унижена и оплашена. Не очаквам кой знае какво от венецуелските съдилища и нито пък очаквам президентът да я освободи. И затова сега се обръщам към него на испански. Призовавам ви без никаква, никакво забавяне да освободите госпожа Афюни. Това би било не само справедливо, но и хуманно. Госпожа Декайзер за минута и половина. За какво става дума? За борба срещу корупцията или преследване на политически опонент? Въпросът заслужава да бъде зададен, тъй като е, често възниква. Аз мисля, че вие. Е, не искам, е, драги колеги, в този случай да е, уневинявам режимът. За какво става дума? Съдя Афиони е, е постановила условно освобождаване на Елихио Коденя. След е, това решение тя е била арестувана. Вярното е, че условията за задържане са страшни, но ние не говорим за това. Тук ние не сме... Искам да ви аз искам справедлив и бърз процес с всички гаранции. Борба срещу корупцията, която съществува сред съдебната власт и ясно разграничение между а, е, изпълнителната власт е, и е, съдебната власт. Благодаря ви много. Бих искала да се спра на това, което каза госпожа Декайзер. Преди няколко дни от нас беше поискано да работим спешно по този въпрос по конкретния случай на госпожа Афиуни, който заслужава нашето внимание. Разбира се, може да имаме писмо, подписано от различни депутати, които показват нашата загриженост. Можем да представим петиция, искане към президента на Венецуела и да поискаме да даде съдебни гаранции и че такива гаранции ще бъдат спазени в случая с госпожа Афиони. Това беше намерението. За това нашата политическа група направи предложение за резолюция. Част от мненията не съпаднаха с тези на другите групи. Но това, което установихме при този процес е, че не става дума за резолюция за конкретен случай а, с а, правата на съдя в юни. Тази резолюция беше малко разтеглена и се използва в подкрепа на опозицията в Венецуела. Аз не считам, че някой се заблуждава. Тази резолюция може да се използва за вътрешни цели в Венецуела. Хората могат да имат своите мнения за Юго Чавес, за и против, но този парламент не трябва да се използва, да бъде манипулиран и да води кампания в полза на опозицията в Венецуела, да използваме тази резолюция за борба срещу политическа мерки. Трябва да имаме политическа дискусия, не такъв е дебата, който водим тук. Ако искате да поставите другите въпроси, това трябваше да стане в друг контекст, но не тук и не сега. Защото резолюциите по спешни въпроси трябва да са свързани с конкретни аспекти а тук а, няма такъв случай. Разбира се, трябва да обмислим тези въпроси. Мисля, че целият парламент, всички политически групи трябва да помислят по въпроса. Господин Танък, за една минута. Демагогията на президента Чавес няма граници сега. Той воюва срещу независимостта на съдебната система като последна пречка пред неговата власт. И случая с госпожа Филни е силен опит от негова страна, най-силният до момента, да се накара съдебната система да замлъкне. Чавес твърди, че тя е взела подкуп и трябва да бъде хвърлена в затвора за 40 години. Режима на Чавес става все по-диктаторски, има случаи на убийства. И това се случва, защото той е популярен с това, че критикува САЩ. И тук парламентът възпрепятства опитите да бъдат изобличени действията на президента на Венецуела. Господин Посел дигна синя карта. Сигурно има въпрос към господин Ромева. Имате ли Нещо против, господин Ромева? Благодаря. А искам да попитам колегата Ромева дали знае, че в правилника са упоменати само човешките права, а също така и демокрацията и върховенството на закона. Господин Чавес е също заплаха и за демокрацията и за върховенството на закона. Господин Ромева има думата. Господин Поселт. Това е един въпрос на приоритетите. Преди два месеца дискутирахме този въпрос при една спешна процедура. И установихме, че трябва да си определим приоритети. Дали да водим дискусии за Венецуела и когато водим дискусия за Венецуела да я направим, но не по време на това заседание тук, където Венецуела се засяга във връзка с нарушаване човешките права. Следващият оратор е господин Хигинс. Микрофона. Тази резолюция, която твърди, че е за права на човека във Венецуела, е всъщност проява на лицемерие от страна на десните партии, тъй като тук целта не е да се защитят правата на човека, а да се иска а, свалянето на правителството на Уго Чавес, за да се даде подкрепа на бизнеса в Венецуела, а, който продължава да контролира голяма част от частните медии, индустрията и поземлената собственост и включва унези, които се опитаха да, да осъществят преврата. Уго Чавес предприе някои прогресивни мерки, които подобриха живота на най-бедните слове на населението, но това означава, че той е против неолибералните економически политики, които Европейския съюз и Съединените щати налагат на много страни в Латинска Америка. Политика като дерегулация, либерализация и приватизация на економиката, е, което е от полза предимно на транснационалните компании, чието седалище е в Европа и САЩ. Ето защо се води тази клеветническа кампания. Аз, разбира се, искам а, афю, съдя Афюни, всички затворници да бъдат а, добре третирани. Аз съм, социал, аз съм социалист и социалистите в Венецуела имат много проблеми, свързани с някои аспекти на политиката на Чавес, тенденция към бюрократиграция и сталинистки тенденции да се нападат левичарски движения, които не са неговата собственост. Ние смятаме, че трябва да се създаде добра основа за създаване на богатство, така че да се промени живота на мнозинството от гражданите и да се сложи край на бедността и престъпността, но също така и да се осигурят права на човека за всички. Сега, господин Соник има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. В тази зала много а, често задаваме въпроса или на нас ни задават въпроса от нашите избирателни райони, колко ефективна е нашата дейност в областта на а, човешките права. Като чуя моя комунистически колега, който твърди, че чрез тези изявления може да се застраши този режим, тогава аз съм много щастлив и много ще се радвам, ако е един такъв режим, като в Беларус, Зимбабве и в други държави по света, падне режимът, който упражнява тормоз върху собственото си население. Преди две седмици казахте същото, господина Ромева, че това не е времето и мястото да се дискутира за Венецуела кога ще е подходящото време. Според мен по всяко време, на всяко място е подходящо да защитава човешки права. Господин Чавес и неговия държавен апарат преследват своите опозиционери и потискат демократичните движения. Относно госпожа Фюни, аз призовавам госпожа Аштън да изпрати една петиция на Венецуела, където се засягат и върховството на закона в тази държава. Доволна съм, че Европейския парламент разглежда въпроса за госпожа Афюни и че се обявява против нарушаването на правата на човека в Венецуела. Аз настоявам венецуелското правителство да зачита правата на хората от Венецуела, както и Международната харти по правата на човека и да направи нужното за установяването на истинска демокрация и върховенство на закона. Случая с съдия Афюни е тъжно напомнение за отрицателното отношение на Венецуела към правата на човека. Задържането на Афюни е нарушение на основните лични права и сериозна заплаха за независимостта на съдебната власт. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Сега трябва да предупредя, че пак имам повече желаящи за изказвания, отколкото ще мога да разреша. И ще се опитаме да дадем думата на максимален брой колеги. Първо госпожа Кохала. Благодаря, госпожо председател. Преди половин година говорихме за да проблемите на демокрацията в Венецуела и най-вече лошите развития по отношение на свободата в интернет и свободата на медиите, когато определени интернет страници бяха забранени. Във всеки случай в тази област има много големи проблеми. Президентът съвсем официално отправи обвинение срещу съдя Афюни. Смятам, че демократичните и граждански принципи трябва да бъдат запазени в тази държава, както и да се защитава свободата на изразяване на собственото мнение и свободата на пресата. Трябва също а, да се доразвият принципи за провеждане на свободни избор. Свободни избори. Госпожа Макова има думата. Демокрацията в Венесуела е в опасност. Искам да спомена и за друг случай, който е свързан с ограничаването от страна на правителството на свободата на изразяване и упражняването на контрол върху гражданското общество. Това е скорошна ситуация, която се отразява на целия регион. През юни 2008 се направи опит да се променят правилата за участие на гражданското общество в Организацията на американските държави. Това е лош прецедент, подобен на клауза в Междуамериканската конвенция за борба срещу корупцията, също цели да не допусне участие на НПО. Ние подкрепяме НПО, организациите в Венецуела Легитимността на следващия парламент, който ще бъде излъчен след предстоящите избори, е особено важна. И за това трябва да има участие на правителствените организации. Аз искам да се присъединя към призива за незабавно освобождаване на госпожа Афюни. Искам... Благодаря. Искам аз да кажа, че защитата за правата на човека винаги е бил приоритет за нас. Ето защо не можем да не се тревожим от ситуацията, в която се намира съдя Фюни. Ние държим процесът да, се, да бъде прозрачен. Заедно с това обаче не смятам, че трябва да използваме случаи като този като претекст за решаване на други въпроси. Господин Миколашич има думата. Благодаря за тази възможност да се изкажа. Аз съм изумен от начина по който Чавес из... упражнява властта си. Това, което той прави, ни напомня най-ужасните страници от историята на страните от източна Европа. Мария Лурде Сафюни беше задържани и основните й права бяха нарушени. Виждаме, че съдебната власт съвсем не е независима. Благодаря. Госпожа Андрова. Господин, извинявайте. Благодаря, госпожа председател. За първ път се изказвам по Венецуела и нарушенията на човешките права в тази страна. Надявам се. Не, боя се, че това няма да бъде за последен път. По-рано ние а, говорихме за журналист, сега говорим за съдия. Хората просто искат да живеят свободно. Гражданите искат да запазят земята си, без да са изправени пред несигурност за бъдещето. Венецуела е страна, която беше много приветлива към хората, но напоследък има сериозно нарушаване на различни видове свободи. Те са нещо останало в миналото. Искам да изразя подкрепата за съдия Афиони, както и за всички, които живеят в Венецуела. Надяваме се, че скоро там ще има един свободен режим. С това приключваме дебата в раздела Привличане на вниманието на председателя. Давам думата на комисаря за отговор. Благодаря, госпожо председател. Европейския съюз отблизо следи положението в Венецуела. Искам да отбележа, че ние споделяме безпокойствата, които бяха изразени тук за обстоятелствата, при които беше задържана съдия Мария Лордеса Афиони, както и изявления, направени от венецуелските власти по отношение на нейния арест. Трябва да отбележим, че специалният докладчик на ООН по независимостта на съдиите и юристите, както и органа за разследване на случаи на подобни арестувания считат, е, че е, задържането на госпожа Афиони е сериозно нарушение на независимостта на съдебната система. Освен това се казва, че се създава климат е, на страх сред хората, занимаващи се с право. Настоява се за справедливост и за незабавно безусловно освобождение на съдия Афиони. Между Американската комисия по човешките права излезе с защитна мярка за защита на госпожа Афиони и за нейното прехвърляне на безопасно място. Въпреки, че венецуелските власти твърдят, че тя е задържана и не се намира в компанията на други задържани престъпници. Ние винаги подчертаваме в разговорите с венецуелските власти необходимостта от спазване на поемите ангажименти за правата на човека, правовата държава, независимостта на съдебната система. Тези въпроси бяха поставени в контекста на диалога ни с венецуелските власти и то много твърдо. Властите настояват, че задържането на госпожа Фюни съответства на венецуелското законодателство. Ние считаме, че това е въпрос, който според ООН и Междуамериканската комисия, това е случай, който буди сериозно безпокойство. В страната се наблюдава засилване на поляризацията, което ние наблюдаваме с загриженост. Предстои избори, които са важни за бъдещето на страната. Европейския съюз трябва да подчертае тези избори да се проведат прозрачно и в една напълно открита демократична среда. Европейския съюз насърчава всички участници в изборния процес да зачитат мненията на всички. Ние ще продължим да следим положението в Венецуела в съответствие с ангажимента ни за засилване на демокрацията, насърчаване на правата на човека, основните права навсякъде по света, включително в Венецуела. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. Не мога да приема синята карта, освен за друг депутат.